Okay, colleagues. Shall we start? Колеги, нека да започнем. Жени не готова, виждам. can take their seats. Вземете местата си. Тази сутрин комисията е в съкратен състав. Предполагам, че всички празнуват влизането в сила на договора. Може би трябваше да прехвърлим заседанието в кафенето и да пием шампанско. Зная, че има различни становища по отношение на ползите от Лисабонския договор. Аз лично обаче съм изключително удовлетворена от влизането му в сила – и мисля, че влизаме в една нова ера, която ще ни даде възможност да действаме по по-прозрачен начин. И демокрацията и прозрачността, според мен, са ценности, които всички изповядваме. Има няколко предложения за изменение на дневния ред. Малко бях изнервена от едно нещо. Бе предложено да преместим дебата за въздействието от Лисабонския договор за утрешния ден, тъй като Европейската комисия, доколкото разбирам, все още не е подготвила окончателния списък с темите, кои, по които ще се взима съвместно решение. Това ме изненада, признавам. Все едно тази сутрин сме станали и сме прочели във вестниците, че Лисабонският договор е влязъл в сила. Не мога да разбера защо още от 1 декември не е готов този списък. И така, Очакваме а, нашето сътрудничество да бъде по-добро, отколкото в миналото, по силата на Лисабонския договор, считано от утре. И ще трябва да прехвърлим тази тема за утре. Очаквам и се надявам, че има представител на комисията тук, който може да потвърди това преместване и че ще получим списъка преди да започнем заседанието си утре сутринта. Някой може ли да потвърди този факт? Не. Би ли могла комисията да внесе яснота, защо трябва да разсрочим дебата за утре? Това, което мога да кажа, че Джонатан също ще присъства утре и списъка обаче не е готов. Списъка с темите, така стоят нещата в момента. Продължават разговорите с правната служба. Предполагам, казва председателя, че нямаме избор, но признавам, че съм удивена. Наистина не мога да разбера защо не е готов списъка. Добре. Следващите промени също ще настъпят. Предлага се да добавим към дневния ред за днес дебата за пакета за убежището номер 13 и да заличим от дневния ред предложението за резолюция за достъп до документите. Освен това се предлага да се добавят още две точки – доклада на господин Диас Дамира, когато все още не виждам, относно а, офицерите за свръзка по иммиграция в края на днешното ни заседание да бъде тази тема обсъдена, а също така и да направим дебат а, утре в 10 часа за SWIFT. Аз поне съжалявам и не знае дали говоря за мнозинството от комисията, но съветът за решение – по SWIFT. Вчера, само часове преди да влезе в сила Лисабонския договор, доколкото разбирам, има две държави, които са се въздържали. Поздравявам ги за това. Бих искала да допълня едно свое предложение с ваше разрешение, а именно да получим обяснение от съвета и комисията за положението свързано с договорите с САЩ и Австралия, които все още не са ратифицирани. Има известна объркване по отношение на това. Това ни казва поне правната служба. И ако не бъде ратифицирано това споразумение, все едно, че не съществува. Има искане за думата по дневния ред. Благодаря. От името на нашата група искам да изразя нашата изненада и искам това да бъде записано в протокола. Съжалявам, че не можем още в началото на заседанието да говорим за е, отражението на влизането в сила на Лисабонския договор. Това е просто очудващо и бих желал е, председателството да ни поясни, защото е, това е според мен израз на презрение, на липса на, презрение, на липса на уважение към парламента. И трябва да бъдем изключително критични. Мисля, че вие добре а, е, изразихте това. Искам да се запише в протокола също, че председателството изрази подобно отношение към промените в дневния ред. Председателството дава голямо значение на пред... присъствието на представители от правната служба на парламента, които да представят гледната точка на парламента и а, е, представители на комисията трябва да изложат гледната точка на, на комисията. Утре трябва много внимателно да а, е, видим как ще против как ще протекат, ще протекат нещата по-нататък, защото тази, това не е проява на желание за сътрудничество. Благодаря, съгласна съм с направените от вас бележки. От, имата, от името на председателството на тази комисия ще предам нашето становище, а именно, че комисията не е била готова към 1 декември. Освен това, Предполагам, че и правната служба на парламента ще присъства на този дебат за Свифта и с подкрепата на тази комисия, мисля, че ще можем да допълним дневния ред за утре с внасенето на повече яснота по тези споразумения в писмен за защита на личните данни. Все пак 1 декември, ако е вярно, че тези, тези споразумения вече не са в сила, ние трябва да знаем, защото след това става нелегално прехвърлянето на данни. Всички съгласни ли са с допълненията и промените в дневния ред? Има ли бележки? Не. не. Що се отнася до Лисабон, ще внеса малко оптимизъм. В края на днешното заседание в 6.30 господин Лопес, председателът на комисията, ви кани на ПТЕ да отбележим влизането в сила на Лисабонския договор. Надявам се, че ще можем да вдигнем тости с унези, които не са толкова възхитени от този договор но въпреки това да изпием по една чаша. Искам също така да помоля за подкрепа координаторите да изберат господин Клас като докладчик по темата за участието на Швейцария и Лихтенштайн в работата на Фронтекс. Има ли възражение? Няма. Прието е. И след това преминаваме към пакета за убежището. Точка 13 става 18. И освен това имаме пет доклада. Okay. Um, Предполагам, духа на радостта и веселието. Малко съм се объркала и съм си объркала и бележките. Най-напред ще чуем актуална информация за Дъблинския регламент, директивата за приема и Евродак. И сега очакваме актуална информация от съвета, но не разполагам с име на човека. Кой представлява съвета тук с актуалната информация? Имате думата, господине. Uh, Благодаря за това, че ни давате възможност да ви запознаем накратко с законодателните актове, които се обсъждат и бяха обсъждани по време на шведското председателство – Съжалявам, че малко неподготвен ме заварвате. Мислех, че ще има представене от страна на докладчиците, но ще започна веднага, така или иначе, с информация за текущото състояние. Накратко, вчера съветът по време на съседанието на министрите разгледа в дневния а, ред запознав, а, актуалната информация по законодателните актове, проектоактовете за обежището и също така нови предложения, които са внесени по директивата за процедурата. И моите колеги от комисията биха могли да допълнят с информация по тези инициативи, тъй като те са нови и все още не са били подлагани на обстойно разглеждане в съвата. Така че, госпожо председател, позволете да се придържам към точките, така както са изложени. Най-напред с условията за приема. Разбира се, това е една директива, която да гарантира най-добри стандарти за отношение към беженците със съответните строги правила и ограничаване на явлението вторично преместване на търсещите убежище в страните от Европейския съюз. Вече по време на чешкото председателство, както и по време на шведското председателство, доста работа беше свършена – бе постигнато съгласие в значителна степен, но остават някои разпоредби, които подлежат на обсъждане. На първо място въпросът за задържането, достъпът до пазара на труда, а също така и определението на членове на семейството. Отбелязали сме също така, че що се отнася до становището на парламента, стоят няколко открити въпроса. Има разногласия, пак по въпроса за достъпа до пазара на труда и задържането на лицата. Продължавам сега с предложението от Дъблин. Работните групи работеха по него и основните нерешени въпроси отново са свързани с определението на членове на семейството, разпоредбата за временно спиране на пренасочването – и определене на държавите членки, които трябва да носят отговорност за разглеждане на искането за международна закрила, също така а, спиране на решенията за пренасочване, задържане а също така и някои аспекти на главата, свързана с основните принципи и мерки за закрила за лица, подали искане за убежище. Продължавам нататък с досието за Евродак. Тук мога да докладвам значителен напредък. Броят на все още нерешените въпроси на ниво съвет е, е много малък. Един от откритите въпроси е свързан с разпоредбите за достъпа до информация на правоприлагащите органи. Що се отнася до предложението на комисията за ограничаване на срока на съхранение на данни за гражданите на трети страни при преминаване на граници от 2 на 1 година, мнозинството от държавите предпочитат двугодишния срок. Това е, което мога да кажа по отношение условията за прием по Евротак, Даблин. Не знае дали да продължа с другите предложения сега. Доколкото разбирам, мога накратко да ви запозная с работата по службата за подкрепа на лицата търсещи обежие и програмата за съвместно заселване, но бих отстъпил след това и думата на колегите от комисията. Що се отнася до Европейската служба за подкрепа, няма съмнение, че е постигнато съгласие между парламента и съвета. Това вече бе отбелязано в тази комисия, но извън това мога да ви кажа, че след вчерашното заседание на съвета бе постигнато политическо съгласие за седалището на тази служба. И това бе договорено от министрите. Седалището ще бъде в Лавалета. Що се отнася до съвместна програма на Европейския съюз за заселване, два разговора бяха проведени поне в съвета. Вървим към а, споразумение по основните принципи за програмата за заселване – от страна на председателството е, има неофициални контакти с е, предложените докладчици и ще продължим да работим възоснова на тези неофициални разговори. Разбира се, доклад все още няма, но тъй като този въпрос е приоритетен за шведското председателство и се стремеше към напредък по това досие. Ще работим по неофициални пътища, за да постигнем напредък, за да можем да напаснем становищата на съвета и на Европейския парламент. Мисля, че това е информацията, която мога да предложа от съвета. Готов съм да отговарям на въпроси. Благодаря. Женин, иска думата. Не, Очакваме комисията да направи своето изложение, след това ще чуем докладчиците и ще имаме въпроси. Думата има комисията. Всъщност, ние няма да правим нови предложения. Мисля да се придържаме към наличните предложения. Just a state of play. Доколкото разбирам, всъщност са поискали от вас Поискали се от вас е, да направят нови предложения? Да, но отговаря представители на комисията. Имаше различни въпроси. Председателката, всъщност е, аз искам да допълня това, което беше казано от представителя на председателството за предложенията, които в момента се обсъждат председателството е подчерта това, което аз е, разбира съм съгласна с това, че преговорите в съвета не са лесни. Директивата за условията за прием на бежанците, е, всъщност е, трудностите бяха значителни. Ние не сме така оптимисти, както председателството. Ние има различни, има разлики между предложението на комисията които е, бяха широко подкрепени от парламента. В становището му гласувано през е, май месец защото всъщност е, парламента подкрепи почти всички изменения, предложени от комисията по директивата за прием на бежанци, но съвета и дискусиите в съвета бяха трудни. И мисля, че е, за момента е, новия комисар трябва да прецени е, как точно да действа, как да се върви напред или дали да се правят нови предложения. Все още нищо не е решено и трябва въпроса да се обсъди с новия комисар, защото е, според нас е необходимо да проявим известна предвидливост, е, защото в противен случай няма да можем да постигнем е, напредък. Е, по Дъблинския регламент също има трудни въпроси. Някои от тях бяха посочени от председателството. Дискусиите продължават. И последната работна група заседава в четвъртък под шведското председателство мисля, че вървим напред бавно. Колкото до регламента за Евродак, както знаете, в предложението има две нива. Едното е за убежището, ако мога така да се изразя. И бих казала, че има в съвета добър консенсус. В е, парламента също се постигна напредък. От е, друга страна имаме едно ново ниво, е, което е засилване на, е, на, на, на законодателството. Парламент още не се е произнесъл по него но влизането в сила на Лисабонския договор ще се отрази значително върху предложението по третия стълб, който вече губи давност. И естествено, че комисията трябва да прецени какво точно да направи. Въпросът се обсъжда и нямаме окончателно прията позиция по него. Е, и този въпрос също трябва да се обсъди с е, новия комисар, когато е, поеме работата до година. Това е, което мога да кажа по наличните предложения. Сега искам да кажа няколко думи по директивата за убежището. Е, както знаете, е, комисията направи две предложения на 21 октомври. Е, става въпрос за, пре, за преразглеждане на директивата за убежище, а не директивата за квалификация. Но има две обстоятелства, които липсват е, на втората фаза на съвместната е, е, европейска система за убежище и комисията изпълни задачата си да направи предложение за цялостна структура за европейска структура за убежище, както беше предвидено това от е, плана за действие на е, комисията, който беше прият. Е, няколко думи за директивата за процедура по отдаване на обежище. Основното предложение възнамерява да осигури по-високи стандарти за защита и за хармонизиране, най-вече за да се намалят разликите между държавите членки за правата за признаване на убежище и освен това за създаване на съвместна процедура, както беше предвидено по Хакската програма. Предложението има за цел да изясни и да упрости е, основни е, процедури, които да са съвместни и които да е, уеднаквят процеса по взимане на решения и да се засили ролята на националните власти за борба срещу злоупотребите. Необходимо е да се осигури ролята на Европейския съд и на съда за правата на човека. Ние сме направили пет предложения. Първо въвеждане на единна процедура. Тоест е, е, всички кандидатури за защита се разглеждат в е, светлината на определението на понятието беженец и на принципа на субсидиарността и това е включено в въпросната директива. Второ, комплект от предложения за по-добър достъп до процедурата за убежище – трябва е, да се засили възможността на компетентните органи да се разграничи между търсещите обежище и останалите емигранти с е, процедури, които да бъдат бързо предложими. Много е важно е, да се идентифицират тези, на които наистина е необходима закрила. Има три основни нови елемента в нашето предложение – Първото, търсещите обежище е, трябва да е, представят кандидатурата си пред компетентните органи колкото може по-бързо и е, тези органи трябва да разполагат за 72 часа, за да приключат всички формалности по завеждането на молбата. Това е изключително важно. На второ място, граничните органи и емиграционните власти е, трябва бързо да влязат в е, контакт с тези, които търсят национална закрила и задълженията на тези власти е, са ясно определени. Е, трябва да се знае точно към какво трябва да се придържат. И на трето място, държавите членки е, трябва да предоставят лесна информация и съвет за търсещите убежище още на входа на страната, е, третия комплект от предложения е съвместна процедура по гаранции. Е, да се намалят е, изключенията по основните гаранции и най-вече да сме сигурни, че всички кандидати имат възможност за личен разговор в е, момента е, при определени обстоятелства това интервю може и да се избегне. Освен това трябва да има и допълнителни гаранции за особено неблагоприятни, лица в особено неблагоприятно положение, като например жертви на измъчвания или на сексуално насилие. Освен това трябва да има и е, безплатна правна помощ за тези, които търсят убежище. Според нас тези изменения са много важни, е, за да се е, осигури е, по-добро по-добро решение на първа инстанция. Тези решения са много по-стабилни и, тря... и съответно държавите членки може би ще ги приемат, защото ще има по-малко обжалвания за в бъдеще. Е, на четвърто място е, ние искаме е, по-последователно прилагане на тези решения. Има 6-месечен срок за приключване на процедурите и според нас тези, които наистина на които наистина е необходима закрила, трябва да имат бър достъп до правата, съобразно по директивата за квалифициране. Т.е. съкръщават се сроковете, но от друга страна държавите членки ще могат бързо да отстранят е, тези, на които не е необходима закрила. На второ място, ние упростяваме и консолидираме е, всички разпоредби, свързани с страни на происход, които не представляват заплаха е, за гражданите си. И освен това, се предвижда изготвянето на общ списък на страни на происход. Освен това, е, искаме да ускорим е, гранични процедури, които нямат достатъчно основание. Това се запазва в новото предложение, но се променя правното основание, защото искаме да е, намалим препращането на емигранти между държави членки и освен това искаме да се е, ускори достъпа до ефективни средства. Е, всъщност, е, ние много често се позоваваме и на съдебната практика на Европейския съд и на Съда за правата на човека, което се възприема в процедурата за търсене на, на убежище трябва да се включват конкретни обстоятелства, както и правно основание. Искаме да включим е, и оценка на развитието на страните на происход. Е, и е, на второ място ние предлагаме общи принципи за автоматично суспенсивно действие на обжалването всъщност аз искам сега да дам думата на моя колега по директивата за квалификация. Ако обичате, казва председателката, да бъдете възможно, възможно най-кратки, защото трябва да дам възможност на членовете на парламент. Ще направя всичко, възможно да бъда кратка. Предложението за преразглеждане на директивата за кварвицината са същите, целите същите, като, като тези, които изложи колегата Мартини. Някои основни насоки на този преглед. Първо, изясняване на някои правни понятия, за да се определят по-точно мотивите за закрила, тъй като имаше някои различни тълкования между държавите членки. Първо, понятието а, гарантираща закрила. А, качествата на закрилата, която трябва да бъде ефективна, не държавна, да зачита правовата държава. Закрилата в рамките на дадена страна цели да гарантира съвместимост на понятието с прилагането на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека, съгласно неговото тълкование в неодавнашно решение на съда в Страсбург. В нашето предложение се предлагат основните условия а, а именно търсещия обежище трябва да има достъп до съответната зона, да получи разрешение да влезе и да се установи в нея. Е, премахва се възможността за бягство за, за, вътре в страната, тъй като това понятие е несъвместимо с изложените условия. Второ, при надлежност към дадена социална група а, и а, свързаните с пола аспекти трябва да се изяснят. Ако дадено лице принадлежи към дадена социална група, това се тълкува съгласно Женевската конвенция. Освен това, Мотивите за преследване трябва също да бъдат по-последователно е, определени. За сега в нашето проучване е, не, установихме доста разминавания. В нашето предложение се премахват ограниченията е, на правата за допълнителна защита които не могат да бъдат обективно обосновани. Например, срока на разрешенията за пребиваване, участието на трудовия пазар, правото на и интеграция. На трето място целим улесняването на бенефициентите на закрила улесняването на достъпа до тези, до тази закрила е на всички, които искат убежище и с оглед интеграцията се предвижда признаване на квалификацията за по-лесна интеграция когато отсъстват документни доказателства, например вид диплома или а, професионален опит, се предвижда възможност това да бъде проверено. Доста накратко представих всичко това. Това, което мога да обобща от предварителните консултации в съвета вчера след обяд е, че общо двете предложения а, предизвикват а, общо задоволство. А, смятам, че ще ви информираме за развитието, спазвайки графика за пакта за иммиграцията и убежището. И се надяваме, че ще успеем да а, осигурим приемането на този пакет не късно 2012 година. Госпожа Хендрис вече поиска думата. Не виждам другите докладчици в залата. Ако някой иска да вземе думата, да заповяда. Госпожо председател, най-напред ще се изкажа по новите предложения, директивата за квалификацията. Мисля, че са предложения, които трябва да обсъдим в най-кратки срокове. Много е важно да бъдат уегнаквени тези документи по отношение на определенията. Поздравления към съвета за това, че седалището на тази служба е определено в Малта. Това е добър знак за всички ни. По отношение на становището на съвета и казаното от докладчика, бях очудена от казаното дебата за условията за прием и Евродак също доста сме ги обсъждали. Малко ме притеснява казаното от комисията за директивата за приема. Да, трудно е, но тези нови предложения за мен са неприемливи. Държавите членки ще трябва да се борят срещу това и да намерят решение. Ако парламентът може да постигне съгласие, би трябвало и съвета да успее. Можем да изчакаме докато бъде постигнато окончателно решение, на кога ще постигнем напредък. Ще се огранича до тези няколко коментара. Благодаря. Има ли други желаещи за думата? От името на двамата докладчици, може би господин Босотили. Трябва да ви кажа, че госпожа Маковей не може да се присъедини към нас. Извинява се за това. Няма сериозни въпроси, които се налага да засегна вместо нея. Ще кажа няколко думи по повод казаното преждеговорищите за решението взето от съвета вчера по отношение на службата за беж... търсещите обежище. Приветствам факта, че тази служба ще бъде в моята страна. Това е важен знак не само поради това, че държавите на юг е, изпитват доста затруднение, но това е едно важно послание към държавите членки, които най-после трябва да запретнат ръкави и да дадат своя принос. искаме Европа да помогне на страни като моята, но аз искам и държавите в Южна Европа да дадат своя принос към това. Ще се спре на различните точки в дневния ред, но първо по отношение на тази служба за беженците, Джон Ламбърт не е тук, но тя великолепно се справи и ни помогна да постигнем това компромисно решение. Трябва да й отдадем дължимото. Сега по точките от дневния ред. Аз съм разочарован от малкото напредък постигнат съвета по тези елементи службата всъщност за беженците бе изтеглена от този пакет, защото това бе едно предложение, по което можеше да бъде постигнато съгласие в съвета. А по всички други предложения имаше затруднения. И подобно на Джанин, ми се иска съвета да вложи повече усилия по съществените затруднения в тези досиета, особено преди регламента от Дъблин. Това е разковничето на целия пакет и ние трябва най-после да се займем с него сериозно. И по новите предложения. Сега благодаря на комисията за направеното изложение, но смятам, че в качеството си на комисия, госпожо председател, ние би трябвало да се заемем много подробно с тези предложения. Може би да направим едно изслушване в комисията. Това са ключови предложения, които ще ни помогнат да разработим обща политика за даването на обежище. Това трябва да го направим, а за сега като че ли дори не сме определили докладчик. Това е първата стъпка, която трябва да предприемем като комисия в момента, в който направим това. Е изключително важно обстойно да обсъдим въпросите, за да може парламента да заеме съгласувана позиция. Благодаря. Благодаря, господин Босотил. Мисля, че последните ви две предложения се налага да бъдат взети предвид от координаторите за докладчика и за организирането на изслушване. Имам предвид, това би трябвало да се впише в дневния ред на координаторите. Клод Морес. Благодаря, Софи. Също искам да спомена Антони Маси Педалго. Това е другия докладчик, който не може да присъства. Има затруднения с работната програма. Има някои ключови въпроси за утре, свързани с квалификацията или допустимостта. Пакетът вече се разглежда, това е добре, но очевидно темата за процедурата за квалификацията, регламента от Дъблин, Евродак изостават. Ще ви дам един пример, свързан с Евродак. Съветът тук спомена достъпа до базите данни за правоприлагащите органи. Това наистина е разковничето и ако правилно съм разбрала информацията от съвета, не е постигнат никакъв напредък. Саймън е напълно прав. Джин Ламбърт се справи чудесно с изграждането на службата за беженците. За щастие вложихме много усилия, за да можем да гарантираме тази, създаването на тази служба, но сега ме много по-трудните задачи по процедурата за квалификация, дъблинския регламент и би трябвало да работим и по тези пакети с мерки. Знам, че идват празници, но това, че докладчиците ги няма в никакъв случай, няма да ни помогне да постигнем напредък по тези досиета. И на последно място поздравявам Малта. А, освен това и ако нещо не се получи както трябва, поне ще знаем кого да виним. Саймън имаш много тежка отговорност. Преди да дам думата на следващия доклад, господин Таварес, напълно съм съгласна с казаното за промените в дневния ред. Бях доста изнервена. От това с нощи ме информираха за промяната. Нито ме молиха, нито се консултираха с мен. Просто ме информираха. Още повече се вбесих тази сутрин, когато ми казаха, че промяната се държи на факта, че Европейската комисия очевидно не е успяла да си свърши работата и аз допуснах погрешно, че двамата докладчици са били консултиране по тези промени в дневния ред. И изключително съм ядосана сега, че не това е причината за тяхната липса. И всички тези неочаквани и необявени промени в дневния а, ред. А, предизвикват нашия яд. Ние се опитваме всички да се подготвим и надявам се ще сте съгласни с мен, че тези промени не бива да се случват, освен ако няма някакъв неотложен случай и всички бъдем уведомени своевременно. Комисията преди с нощи са знаели, че няма да са готови. Та исках само да изразя своето неодобрение. Господин Таварес има думата. Well, uh... Благодаря ви. Днес всички говорят на английски, обаче аз днес няма да говоря на английски, защото днес е, е, е празник в Португалия е, за възстановяването на независимостта и много зле ще се възприеме това от португалския печат, затова минавам към родния си език. Е, но всъщност е, е, аз също искам да кажа, че не съм особено удовлетворена от това, че е променен дневния ред и целият пакет по убежището всъщност не е в дневния ред и не се обсъжда това. Искам да кажа няколко думи точно по този въпрос. Сега започвам да говоря на португалски Е, създаването е, на офис за подкрепа на бежанците в Малта е нещо положително. Е, колежката Джин Ландбърт усърдно работи по този въпрос. И Радваме се, че институциите се е, привеждат в е, работен порядък, но все пак е, трябва да се съобразим с някои дискусии, които все още се провеждат в Европа по бежанците и емиграцията. Има огромни разлики и самото общество е разделено. Има най-различно становище. Е, съобразно за това как да се справим с миграционните потоци и особено как да се работи с явлението убежище. Хубаво е, че въпреки е, тези разлики ние не сме замръзнали в противостоящи позиции. Е, ние се умяхме да постигнем някакъв напредък, да направим крачка напред в областта на емиграцията. И мисля, че е, създадохме е, така е, някакво пространство за търсене на нов консенсус между страните от севера и юга и между лявото и дясното в този парламент. Мисля, че това е нещо положително. И е, е, ние отляво винаги сме твърдили, че е, убежището и емиграцията не трябва да се разглеждат като въпроси, е, които е, се решават от полицията. Има е, други институции, които трябва да се създадат трябва е, да участват министерствата по заедостта, организации за социална е, помощ и така нататък. Трябва да има по-добра координация между административните органи и емиграцията. Това е отвъд е, граничните органи и полицията. И мисля, че създаването на тази служба за емиграцията в Малта е, върви в правилната посока. Искам да кажа няколко думи по пакета за убежището. Мисля, че е хубаво, че се стремим да хармонизираме е, правилата. Е, търси се е, някакъв е, така, въобще да се създадат някакви съществени инструменти в областта на обещето и на емиграцията но остава огромния проблем с е, е, липсата на баланс и липсата на, така, на равенство вътре в пакета. Има много подробности по някои въпроси, докато по други определенията са доста смътни и защо е, квалификации, които отварят вратата към е, най-различни тълкования, изобщо неща, които не могат да бъдат доведени до край. Изобщо разлики между държавите членки, особено за граничните агенции. И за това искам да е, помоля докладчиците да попълнят тези празни места. Например, ще дам пример. Е, за информацията – като че ли няма напредък по, е, доста, по, по е, така, предоставянето на информация на тези, които търсят убежище, а тяхното право на, на, на достъп до информацията е много важен. И друг пример. Например, е, за медицинските изследвания, когато се влезе на територията на Европейския съюз. Защо прегледите, медицинските прегледи? Мисля, че тук също има много празни места и трябва да помислим по този въпрос от една страна държавите членки се опитват да организират е, е, такива медицински прегледи, обаче от друга страна те не могат да откажат достъп на когото и да било възоснова именно на медицински преглед. И е, ние чувстваме, че в тази област има е, положителен напредък, но трябва да отидем още по-далеч. И Джин Ландбърт е, се опитва да ни гарантира демократичен контрол, парламентарен контрол по целия, по целия процес. Сега е, съветът и комисията трябва да бъдат наясно, че по силата на Лисабонския договор, че парламентът ще упражнява много строг контрол и ще се работи все повече и повече в този парламент. Е, на следващо място господин Штраслер и госпожа Флот. Благодаря, госпожо председател. И аз Искам да приветствам решението ти от бюрото. Това е много важна настъпка към хармонизирането и смятам, че е добър, добър сигнал и за Малта, която е една от горещите точки от, по отношение на миграционните потоци. Предполагам, че този избор, избора на лавалета, ще е и позволи там да се подобри положението и страната по-добре да овладее миграцията. По отношение на дебата и основните насоки, ще кажа, че е, според мен има два основни елемента, които имат огромно значение. Е, подкрепям е, инициативата да се приканят е, е, всички заинтересовани да тестват мерките на място, за да видят какви проблеми възникват, когато процедурата не функционира. знаем, че понякога някои мерки, предвидени с добри намерения, могат да предизвикат отрицателен резултат и затова трябва да изпробваме всичко конкретно. И второ, всички разпоредби трябва трябва да, да, да бъдат относително общи, общи, защото не можем да уреждаме подробностите за толкова различни държави като Малта или Полша. Тоест, искам да кажа, че трябва да се предвиди необходимата гъвкавост за адаптиране на мерките към различните ситуации. А ако се опитваме да уредим всички подробности, мисля, че ще сбъркаме. Благодаря, господин Штрасе. Господи... Госпожа Флотр. Благодаря, е, госпожо председател. Не веднъж съм заявявала, че пакета за обежището върви в добрата посока и е, е добре, че ще се е, гарантира международна закрила на европейско равнище, защото след една, една такава международна закрила ще наложи премахване на дъблинските споразумения, които влияят много отрицателно на всички дейности, свързани с даването на обежище в Европа, особено по отношение на беженци, които сменят страните и които а, се страхуват да подадат молба, защото ги е страх да не ги върнат в изходната държава. Хубаво е също така, че се предвиждат мерки за възможно най-добра интеграция, семейна и професионална среда, както и взаимното признаване на квалификацията, което ще бъде гарантирано. Това е цел, така че според мен пакета върви в добрата посока, но все още остават много неща. Един въпрос към Европейската комисия. Бих искала да разбера нещо. Аз одобрявам идеята да се опитаме да а, ограничим а, отблъскването от а, външните граници, забраната за влизане. Трябва. Аз съм за информацията за всички процедури, която да бъде предоставена на всички търсещи да, да емигрират. А, за да може да се прецени кои се нуждаят от международна закрила и кои не, за да бъдат върнати. Но искам да попитам комисията какво конкретно се предвижда, за да бъдат ефективни подобни решения. тези, които познават процедурите за даване на убежище в своята страна, знаят, че ако няма активни организации на гражданското общество и добре подготвени служители, които се оценяват по степента на спазване на процедурите и зачитане на правата на иммигрантите, ако нямат тези данни, има много малко шанс за добро функциониране. Какво мисли комисията по тези въпроси? мисля си, например, за операциите на Frontex по море, какво се предвижда а, при едно а, системно отпращане обратно на лодки, кораби с емигранти обратно към, Ли, към Либия, към, към Алжир? и прочие. Um, Благодаря, госпожо председател. Ще кажа нещо във връзка с предложението за Евродак. Считано днес, когато вече не съществуват мерките за граничен контрол по първия стълб или за процедурите за обежище, Имаме отделна, отделен акт е, за достъп до информацията по третия стълб. Предвид всичко това, трябва да преразгледаме начина на работа въобще. Всъщност, в момента, в който бъде въведена някаква мярка за а, е, контрол по границите, постъпва искане за информация според процедурата за съвместно решение, едва ли ще можем да избягаме от това, но възниква и въпроса за съразмерност, за пропорционалност и а, трябва да има достъп до оперативната информация от страна на правоприлагащите органи. Не можем да го разглеждаме в кавички само по линия на първия стълб, да кажем, добре сме си свършили работата и след това да се заемем с тази ос, свързана с правоприлагащите органи. Трябва от самото начало да отчетем този факт. Не бива да им храним иллюзии и комисията следва откровенно да заеме позиция и да преценят държавите членки от какво се нуждаем в светлината на а, решението на съда в Страсбург пред една година за ДНК. И целият този въпрос за пропорционалност, необходимост в едно демократично общество трябва да бъде взето предвид, да знаем как ще работим по отношение съхранението на данните, достъпа на прилагащите органи до информация, събирането на данни, SWIFT, защитата на личните данни, данни, които се събират само за целите на охранителните органи, но не можем да продължаваме да се държим все едно. Това има отношение само към оста, свързана с правоприлагащите органи. Има ли други желаещи да взема думата, освен госпожа Матио? Иначе ще приключим. Госпожа Матио има думата. Благодаря. Е, аз също искам да изразя голямото си е, задоволство за избора на Малта като седалище на службата. Това е много добър жест към тази страна. Искам да помоля комисията да уточни нещо по отношение на обежището. Очакваме е, хармонизация между държавите членки, но Бих искала комисията да каже а, какво се предвижда за а, членовете на едно и също семейство. Um, да поканим комисията, може би да отговори на зададените въпроси. Движим се според програмата. Молбата ми е да сте много кратки, за да не просрочим времето. Благодаря, госпожо председател. Непрекъснато използваме нови думи и обърках с обращението. По последния въпрос. свързан с определението членове на семейството. Това ли имахте предвид? Не ми беше съвсем ясно точно какво целяхте с въпроса. Какво се случва с членовете на семейството ли? Или пък сега действащото определение по <clears throat> инструменти, правните инструменти, с които разполагаме. Бих... Госпожо Матио, бихте ли пояснили въпроса си? Да, да ми, да, да ми дадат определение за събиране на членове от семейството и членове от семейство. Според предложението на комисията, Предложеното изменение на определението членове на семейство по първия пакет визира една последователност в нашия подход и определението на семейство няма да се променя в значителна степен. Това е труден въпрос, знаем всички, но ние предлагаме когато става дума за членовете на едно семейство, да бъдат взети предвид малолетните, непълнолетните членове на семейството, защото в тяхен интерес е да прибивават с семейството си. Освен това имаме и стандартното определение на братя и сестри. Така че това бяха основните промени да бъдат включени и роднини по съпружество и непълнолетни брати и сестри. А, това беше а, внесено към първия пакет. Не очаквам да имаме по-голям късмет с новото предложение. В регламента възниква един друг въпрос, освен определението за семейство – това определение сме го разширили вече. Приложното му поле е разширено, но сме се опитали също така да коригираме и някои от критериите за събиране на семейството и други роднини, пак за да подпомогнем събирането на семействата по силата на регламента от Дъблин. Минавам към въпросите на госпожа Флотър. Няма да навлизам в подробности. В своето изложение се опитах да посоча някои от измененията, които са в посоката, която и вие споменахте. А, повече обучение, а, процедурата за достъп. Това са елементите, които искахме да подсилим. Затова казваме а, достъп. И тук трябва да наблегна на едно нещо. Тук не става дума за безплатна правна помощ. Става дума за даване на такава помощ от началото на производството, което е нещо ново и то не съществува по никой от актовете. Когато бъде постанова нещо срещу вас и ви обжалвате, тогава имате право на такава помощ. Но в този случай а, търсещите убежище получават такава безплатна правна помощ от самото начало, преди вземането на решението. А, господин Босотил бе зададен такъв въпрос. Това е изключително сложен правен акт по силата на директивата и може би трябва да направим едно по-подробно обсъждане на всички тези детайли, за да отговорим по-подробно и по-обстойно на въпросите. Но ние сме е, взели предвид всички тези аспекти. Що се отнася до въпроса за Frontex, това е друг въпрос а, това, за което всъщност се говореше, не са свързани с работата на Фронтекс. А, това излизаше извън рамките на работата на Фронтекс. Ще спра до тук. Благодаря. Съветът би ли желал да допълни нещо? Благодаря съвсем кратко. Благодаря за добрите пожелания по решението за седалището на службата за бъженците. Всички се радваме на това. Само, че ще посоча, че мой министр, господин Тобиас Пилсен, ще бъде на 7 декември тук в парламента, за да обсъди резултатите от работата на шведското председателство по линията на иммиграцията. Не искам тук а, да му отнемам част от славата, но си струваше да се отбележи а, това, което е направило шведското председателство. По въпроса за бавния напредък по пакета за беженците, нека така да го нарека, да. За шведското председателство а, това се получи, тъй като много от тези досиета бяха стигнали до задънена улица. Много трудно бе да постигне напредък. Така че имаше много трудно предвижване напред. Някои от въпросите бяха по-изолирани, имаше конкретни предложения, които бяха внесени и ние върху тях работихме. Освен това, искам да посоча, че има съществени различия в съвета между държавите членки и някои депутати тук посочиха и това. Така стоят нещата в живота, в работата на съвета понякога, така стоят нещата и на министерско равнище. По, въпросът, по въпросите на господин Штрасър. Създаването на службата за подпомагане на беженците ще ни даде възможност да погледнем по-прагматично на тази тема. По-пряко участие ще има административните органи на държавите членки, ще са по-съпричастни в ежедневието. Това цели и тази служба за подкрепа. Това са моите коментари. Приключих. Благодаря. Мисля, че с това приключваме обсъждането по пакета за бежанците. Ако ми позволите един личен коментар. Много а, държави изразиха а, разочарованието си от бавния напредък. Не само депутатите са разочаровани от това, но и гражданите на Европа очакват повече напредък. Вече няколко месеца се обс... много повече от няколко месеца се обсъжда този пакет. Вече години се обсъжда, така че приканваме съвета да постигне напредък въпреки че са взели много добро решение. Минаваме към следващия въпрос в дневния ред, а именно, всъщност много е дълго названието. То означава ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образования, свързани с Осама Бен Ладен, мрежата на Алкайда и талибаните по отношение на Зимбабве и насочени срещу определени физически и юридически лица, образования и органи, предвид ситуацията в Сомалия. Това ние го наричаме накратко черния списък. Това е една резолюция, внесена от трима докладчици. Аз представлявам господин Луи Мишел, който е възпрепятстван, на друг континент се намира в момента. Другите двама докладчици обаче също не ги виждам в залата. Okay. Mrs. Mrs. Mrs. Strifler is... Мис госпожа Штрихнер не е тук. Тя придружава господин Луи Мишел в командировката му. А пък е, госпожа Босфорд идва. Тя пристига всъщност и ще започна аз с няколко бележки от е, името на господин Луи Мишел и ще задам въпросите си към, гос, към съвета. И след това ще изчакаме госпожа Баскова да дойде. И друг път вече сме повдигали въпроса за процедурите и правното основание. Парламентът не, не участва в тази процедура много пряко. Съжаляваме за това, тъй като въпросът е много важен, защото той е свързан не само с борбата срещу тероризма, а също така с а, съхраняването на върховенството на закона. В миналото Европейският парламент бе консултиран по мерки, свързани с борбата срещу тероризма и сме очудени, че в този случай Европейският парламент бе загърбен. Освен това, стои въпроса за правното основание, което би гарантирало минимално участие на Европейския парламент. Според мен има някои по-общи въпроси, свързани с черния списък. Имаме вече няколко съдебни дела във вътрешното право в държави членки свързани с тези черни списъци, начина по който те се състяват, включването и изключването а, на лица и образование от тях. Имаме процесуални изисквания за защита. Има известно подобрение на положението. Има лица, които са вписани, но а, намерението те да бъдат уведомявани за това остават още няколко въпросителни за информацията, която те получават, какъв достъп имат. А, адвокатите им до информация. Един адвокат, за да може да представлява клиента си, трябва да има достъп до информация. И ред други въпроси възникват, които са принципни. Тези мерки всъщност са временни. И лицата се вписват в тези списъци временно. Те са една предохранителна мерка мярка. Но с течение на времето те се превръщат в нещо постоянно. Лицата, които са вписани в тези списъци, остават там дълго време и а, процедурата за тяхното отписване е доста сложна. Така че този временен характер на списъците изчезва. На второ място, а, това са административни мерки. Но ако хората останат вписани в тези списъци дълго време и на практика не могат да се защитят, това всъщност се превръща в нещо като квази съдебно решение, а не административна мярка. И бих искала съвета да каже нещо за политическия характер на процедурата по вписване в този вписък, списък. Има един случай, например, при който имаме е, съдебно решение от месец септември. Същината на въпроса е каква заплаха представлява това лице за обществото? изглежда има доста голям политически натиск, който е оказан извън Европейския съюз, различни лица да бъдат вписвани в този списък и мисля, че този вид политически натиск е неприемлив. Въпреки, че доста дълго време говоря, госпожа Босфорд още я няма. А, госпожа Босфорд идва, ми съобщават. Колеги, ще имате ли търпение да я изчакаме? Не виждам възражения. Нека изчакаме няколко минути, докато пристигне, а пък междувременно съвета може да помисли как да ни отговори. Колеги, мога ли да попитам, имаме ли представител на съвета, който да отговори на зададените въпроси? Значи си говорим само пред камерите. Ням... Може ли някой да ми обясни защо съвета не е тук да отговаря на въпроси, тъй като не сме имали промяна в програмата и те трябваше да бъдат тук? Никой не знае отговора, колко очудващо. Имаме 10 минутна почивка сега. Ще изчакаме докладчика и съвета да се появи.

Колеги, искам да ви помоля да заемете местата си, защото изглежда представителят на съвета е на път, а докладчика вече пристигна. След няколко минути ще възобновим работа. colleagues, i am sure that are going to get an extensive apology. Очаквам от съвета да ни се извинят за това, че ни губят времето. Тяхното поведение е напълно неприемливо. Um, Представителят на съвета пристигна. Надявам се, че докладчика не си тръгва. Госпожо Боскварт. Госпожо Хиден, Добре дошли. Известно време ви чакаме. Преди половин час трябваше да започне обсъждането. Аз направих своето изложение, чувствах се доста глупаво и зададох своите въпроси към съвета. Съвета го нямаше. Изнервена съм, ще го направя отново, но най-напред искам да поканя докладчика да вземе думата за своето изложение. Ik eh, zal het kort houden, zodat ik niet uh, te veel tijd straks van andere collega's die hierna komen. Благодаря. Няма да е, ви губя времето, ще бъда кратка. Е, става въпрос за проекто е, резолюция, по която работи с господин Рифер, господин Луи Мишел. Миналата седмица се събрахме в Страсбург и обсъдихме процедурата с тях и с колегите и докладчиците в Сянка. Европейския парламент иска да наблегне на значението на неговото участие трябва да се определи и обхвата Ние смятаме, че всеки следващи предложения на комисията имат двойно правно основание, но при, при всяко отношение парламента държи да участва в вземането на решение. Е, още не сме получили отговор на какво правно основание ще стане това. Правната комисия също ще... Правната служба на парламента също ще даде своето становище следващата седмица. Много държим за, на зачитането на основните права на хората. Много е важно, разбира се, да се борим срещу тероризма, но за да може наистина тази борба да, да е смислена и да бъде подкрепена, трябва да а, всичко да бъде мотивиране, обвиненията, вписването в списъците, да се избягват грешки при вписването в списъците. Съвет има доста ограничени амбиции. Имаше различни решения на съда, които бяха обнародвани трябва да разберем дали съвета е отчел тези решения, привето правото, правото на информация <clears throat> лицата, които се вписат в тези списъци. защитата на данните и споразумение с трети страни в тази насока. Искаме също така в този паметен ден днес, влизането в сила на Лисабонския договор, да, съвета да каже дали е взел окончателно решение е, и е, дали комисията не би трябвало да представи ново предложение, не само възоснова на член 215 като правно основание. Благодаря, госпожо Боксвър. Доколкото разбирам, господин Нело ще представлява госпожа Штрихер. Благодаря ви, госпожо председател. Исках е, само да кажа всъщност е, за какво става въпрос. Тук става въпрос за борба с тероризма, за свобода и за права също така. И не бива да забравяме, е, че ние живеем в изключителна епоха и заради това трябва да спазваме е, правата и свободите при всякакви обстоятелства. И не бива да забравяме обаче, че борбата срещу тероризма представлява изключително обстоятелство. Ето защо трябва да се направят някои отстъпки, ако а, е, говорим а, е, за м, спазване на правата по цял свят. А, е, едно от а, решенията би трябвало да бъде възможно най-малко бюрократично и възможно най- ефикасно, за да може държавите членки, е, всъщност, за да могат очакванията на държавите членки да е, бъдат е, оправдани позицията на Народната партия е, че са ни необходими ефективни мерки, които е, трябва да бъдат насочени основно срещу борбата, е, срещу борбата с тероризма, за да се предотврати заплахата към всички нас, като разбира се спазваме правата и свободите на гражданите. Когато обаче възникне конфликт, ние искаме е, ефективна борба срещу тероризма. Е, естествено, че нашите индивидуални права трябва да бъдат е, спазани, но е, трябва да бъдат направени компромиси в полза на сигурността. Това са принципите на Народната партия. Се надяваме да са основни принципи, които стоят за това предложение. Благодаря ви. Аз ще повторя някои от това, което вече казах. Някои неща вече бяха казани от госпожа Боскот, но аз искам само да кажа от името и на либералите, че разбира се, ние всички подкрепяме борбата срещу тероризма и искаме нашите граждани да бъдат защитени, но искаме да се защити и демокрацията, и върховенството на закона. Всъщност това е основната цел на борбата срещу тероризма, защото могат да бъдат защитавани граждани по различни начини и от различни неща, не само тероризъм. Независимо от това обаче, ако се вземат мерки за борбата срещу тероризма, да, видях, че дигате ръка, но трябва да се докаже ефективността на тези марки и до момента през последните години това не е направено. Все още има въпросителни защо някои лица и организации са включени в черния списък. Например, говорихме за господин Сисон, който съвсем откровенно се задава въпроса каква заплаха представлява той за сигурността на европейските граждани той в някаква степен за щастие беше оправдан от съда, но все пак остава въпрос за е, включването в даден списък. Дали дадено лице се включва в списъка, защото действително представлява заплаха. Аз попитах съвета за временния характер на мерките. Предполага се, че това са предохранителни мерки, но за някои е, лица, които се оказват в списъка си, остават там за вечни времена. Така че тези временни мерки постепенно стават почти постоянни. И а, е, вторият ми въпрос Съветът винаги е твърдил, че това е административна мярка, е, но е, поради почти постоянния характер на този списък, всъщност решението става квази съдебно. И на последно място, в някои случаи има и значителен политически натиск от страна на дадени страни, за да може дадени лица или организации да бъдат включени в списъка по политически съображения, а не по съображения за сигурност. И е, е, това са ми въпросите. Виждам, че е, господин Господин Брод поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Списъците е, са просто празни жестове в политическа посока. Що се отнася този конкретен списък, е, той може да попадне в няколко ясно изразени категории. Имаме Осама Бен Ладен, имаме Ал-Кайда които не се казва не само, че са извършвали престъпления в миналото, биха направили това и в бъдеще. Освен това имаме и талибаните, които можем да разделим на две категории. От една страна твърди се, че а, те осигуряват убежище на а, Осама Бин Ладен преди много години, но там насетне непрекъснато биват наказвани с а, война на изпепеляване. От друга страна се твърди, че те е, са заплаха за някои държави, но не за други. Що се отнася до първата категория, именно Сама Бен Ладен и Алкайда, би било хубаво, ако имахме един списък с членовете и всичките ги качим в този ограничителен списък, но не е така. А, те дали са организации въобще с членска маса, се е, пита. Изключително трудно е да посочим кои са членовете на тази организация. Що се отнася до един престъпен акт, извършен в Великобритания. Те са, бяха извършени от трето поколение британски граждани от пакистански происход. и Излиза, че цели общности трябва да бъдат наблюдавани, не да им се налагат ограничителни мерки или да бъдат вписвани в списъка, да бъдат наблюдавани, защото има и невинни и виновни. От една страна можем да спрем миграцията от страни, които подхранват тероризма и на второ място да не водим повече война срещу ислямските държави, защото така само ги провокираме. По въпроса за талибаните, аз наистина не бих искал да живая под тяхното управление, но, но не смятам, че трябва да водим една ужасяваща война срещу Афганистан като цяло за да можем да свалим някакво правителство. Имам предвид предходното правителство, което хич не ни и вълнува. Не ни е това работата. А по отношение на потисническите режими, като Зимбабве, смятам, че всяка отделна страна има задължението да се грижи за гражданите си, които страдат от това потисничество и да ги осъждаме. Но не смятам, че би трябвало а, министрите от правителство на Зимбабве да бъдат включени в този списък. Излиза, че ние сме добродетелни. И едно последно нещо. И това ни препраща към онези лица, които са заподозрени в участие в тероризъм. Те трябва да бъдат следени а, отблизо, но не бива никога, и тук повтарям никога, да предаваме лица на други държави, които може да изглеждат демократични, които да ги подлагат на а, изключителни мерки на мъчение. И няма изключение от това правило. Благодаря госпожа Лотфърт и госпожа Флотър след нея. Мисля, че си струва а, усилието да бъде подготвено такова проекто решение. Искам да се спра на преамбюла, част С. А, ние би трябвало да преразгледаме не само така наречения успех на санкциите срещу тези режими, а по-скоро да насочим вниманието на тази комисия към успеха на онези мерки, които би трябвало да спрат финансирането на терористичните актове. Понякога изглежда като че ли мерките срещу изпирането на пари в общ план, директивите, които ги предвиждат, директивите за спиране на финансирането, се съсредоточават върху обикновените граждани. В моята държава, ако искам да си открия банкова сметка, трябва да мина през много бюрократични а, мерки. А, това е оправданва държави като Конго, където имаме масово разграбване. Така че трябва да направим пълно преразглеждане на посоката, в която искаме да се развиваме, както вие казахте, госпожо председател, във връзка с защитата на личните данни. Трябва да преценим доколко те са прагматични, аз не казвам, че не са обосновани тези административни мерки. Те са полу а, законодателни и полусъдебни решения, но би трябвало винаги да се стремим да осигурим достатъчно доказателства, за да изправим лицата пред съда, където те да получат справедлив процес със съответните мерки за защита. А тези сивкави а, тази сивкава уредба, неясна уредба, която се прилага от десетилетия, всъщност измества нормалното наказателно производство. Госпожа Флотър, моля. Благодаря. Според мен докладът е много добре направен. Темата никак не е лесна. А, правната защитна реч в полза на разширяване на правото на консултации е добре направена. Спазва духа на Лисабонския договор. Чакаме какво ще ни каже съвета в това отношение. Доклада се позовава на необходимостта да се е, определят ограниченията в системата за налагане на санкции. Това е много добро, за, е, за да се оцени ефикасността на санкциите. Тези механизми е, са много сложни и с тях се борави много трудно. А знаете, че темата е политически чувствителна. Затова това през последния законодателен период имахме доклад по собствена инициатива за създаване на независима мрежа от експерти, която да подпомага комисията в тази сложна работа. Мисля, че в този доклад, ако докладчиците приемат предложението ми, можем да добавим предложението, което е вече е, бе е одобрено от Европейския парламент. След това в параграф 10 споменавате, че е необходимо националните парламенти да имат капацитет за оценка на дейността на тайните служби. Вие знаете, че това е абсолютно необходимо и ние подкрепихме тази инициатива не отдавна, гласувахме я. Европейския парламент трябва да бъде приобщен към работата на надзорния комитет на, на, на комитета на обединяваш надзорните органи, следещи секрет, секретните служби. Иначе, като цяло, искам да кажа, че приветствам този прекрасен доклад. Господин Мелоу? Втори път ще иска, поиска да се изкаже. Госпожо председател, съгласен съм напълно с, с казаното от вас, госпожо председател. Искам да да заявя, че всъщност предимството на демокрацията е спазването на всички процедури, зачитането на свободата и гаранции за нейното спазване. И затова да, борбата срещу тероризма не трябва да нарушава демократичните норми. От друга страна, трябва да се гарантира ефикасна защита на правата и на а, а, свободите на гражданите. Това, това са абсолютни стойности, в които ние не можем да отстъпваме. М борбата с тероризма. В борбата с тероризма не трябва да забравяме, че за някои тероризма е, е, е средство за постигане на целите, начин на живот и но в тази борба трябва да внимаваме да няма конфликт с. Да, с правата. Тоест да запазим човещината в борбата с тероризма, да защитаваме индивидуалните права. И в нито един момент не трябва да забравяме, е, че дължим тези гаранции на гражданите. Разбира се, е, е, трябва да правим също разлика между чисто терористичните организации и диктаторските режими, като в Зимбабве и Сомалия. Когато говорим за тероризъм, ние имаме предвид явление, което засяга всички хора, а когато говорим за режима в Зимбабве, имаме предвид един диктаторски е, е, режим, който обаче няма някакво негативно влияние върху всички хора, върху целия свят. Това е режим, който е, ежедневно нарушава права, убива своето население е, и погазва всички права на своите граждани. Така че е, трябва тук да е, уточним различните понятия. В едната страна става въпрос за явление, което засяга всички държави, а, в, в другата а, режим, който а, погазва правата само на своите граждани. А, ние а, не трябва да забравяме какви са изискванията, какво трябва да правим, да спазваме индивидуалните свободи. Не трябва да ги жертваме в името на борбата с тероризма от е, и всички процедури всички процедури, които предвиждаме, не трябва да забравяме, че става въпрос за а, живота на хората. Затова трябва да сме изключително точни в определянето на всяко едно понятие. Да, мисля, че съм на ваша страна, когато става дума за борба срещу престъпни режими, терористи и престъпници, но не съм съгласна с вас и с аргумента ви, че националната сигурност се използва, за да не се спазват основополагащи права. Доколкото знам, това никога не е осигурило по-голяма сигурност на гражданите и именно в такива моменти на напрежение системите ни се подлагат на изпитание и те трябва да устоят на това изпитание на времето. Сега искам да приканя съвета да отговори на нашите въпроси. Гос госпожо Хайден. Благодаря, госпожо председател. Най-напред моля да ме извините за това, че задържах а, почитаемите депутати. Наистина, мерките за борба срещу тероризма са един много важен елемент от съхраняването на основните права на личността. И в никакъв случай тези мерки не са насочени срещу тези права. Искам да повторя някои от елементите, които внесох пред тази комисия при предходното си посещение при вас през ноември месец. Повтарям, че Санкциите са само един елемент от политиката. В всеобщите усилия за подобряване на положението в трети страни. Санкциите сами по себе си, и ние това го виждаме, не биха могли да бъдат една магическа формула и самостоятелно да отстранят потиснически и насилствени правителства и техните прояви. Те не изключват друг вид дейности, които трябва да продължат да се осъществяват, като например осигуряване на развитие, диалог с неправителствените организации и така нататък. Това може да не са мерки за участие на най-високо равнище, но винаги може да бъдат провеждани някакви мерки за работа с НПО-тата. С други думи, санкциите не са единствения елемент на политиката, насочена към подобряване положението в тези страни. Когато прилагаме тези мерки, разбира се, те трябва да са резултатни. И тук искам да подчертая, че една забрана за визите би попречила забрана на визите би попречила на такива представители на правителства да прекарват вакансията си в нашите страни, докато народът им страда. А в същото време ще се подхранва а, тероризма и ще се финансират бъдещи терористични актове. Ембаргото върху оръжията би спряло притока на оръжие в тези държави, от друга страна. Разбира се, ние можем да приемаме само мерки, които визират нас самите. Ние нямаме екстериториални правомощия и мерките, които съвета и Европейския съюз реши да прилага, те визират само нас. И ако не бъде взето решение на ОНЕ, те ще бъдат отслабени. Защото ние живеем в един глобален свят и се опитваме да дадем своя принос за подаряване на положението от гледна точка на Европейския съюз. Може би ще е полезно тук да кажа нещо свързано с тероризма. Имаме различни видове мерки. От една страна имаме мерки, насочени срещу финансирането на терористите. Имаме резолюцията 1267 на съвета за сигурност на ОНЕ. Имаме регламент 881 насочена срещу талибаните. В момента се преработва. Разбира се, тази комисия е запозната със съдържанието на този а, регламент. А, това е опит от наша страна да привнесем допълнителна правна защита и това, което бе посочено от съда в решението му от септември миналата година. Това са мерките въведени от ООН. Ние се притесняваме дали те ще са съобразени с изискванията на съда и както вече бе посочено във вашата резолюция, мерките на ООН допълнително въвеждат такива защити по резолюция 1822. съветът а, може да реши да създаде свой отделен списък и наше задължение е да правим преглед на тези списъци на полугодие, нещо, което ние правим и което се прилага а, непрекъснато и периодично, на всеки 6 месеца. Всички лица и субекти са подложени на такъв преглед. Що се отнася до събирането на доказателства, е, бе постигнато значително подобрение, е, защото трябва да бъде внесена обосновка за включването на подобни лица. Това именно правим и ние – Сега по въпроса за естеството на тези мерки. Естествено, те не могат да бъдат съдебни мерки, ние не сме правораздавателен орган, но това са политически мерки, които трябва да са винаги съобразени с правната защита, на която имат право тези лица и образования. И всички тези усилия, които полагаме, трябва да са свободни от бюрократични пречки, доколкото това е възможно. Аз не зная какво мислят моите колеги, но аз имам още един въпрос, на който не чух отговор. Ако това са временни административни мерки и хората остават дълги години в тези списъци, всъщност те се превръщат в постоянна съдебна мярка. И на второ място, в увода си, вие разгледахте мерките срещу ръководството в Зимабве. Разбира се, ние всички бихме искали те да не си почиват в нашите държави и да присъстват на среща на високо равнище на съвета, нещо, което се случи неотдавна, но вие привързвате тези мерки с вписването на лица в списъка, за да се спре притока на финансови средства за терористични организации. От една страна имаме чисто политическа мярка в подкрепа на демократизацията на държави от рода на Зимбабве, а другите мерки са насочени към сигурност, както отбеляза господин Бромст. Това са различни видове мерки. Бих искала да чуя отговора ви на това. Колегите доволни ли са от отговора, който чуха до тук? Господин Бронс и госпожа Бос Клът. Ще ви чуем и след това ще дадем думата на съвета отново. Misschien is het mij ontgaan, maar ik heb nog niet helemaal duidelijk. Аз не чух уточнението, което поисках от съвета. именно, взето ли е решение по стария режим и ще, ще има ли ново предложение? Искам ясно да ми се отговори. И също по отношение на правното основание. Мисля, че въпросът ми беше много ясен. Незначителна бележка. Ужасно се притесняваме от държави като Зимбабве, които са потиснически и слаби, а когато стане дума за по-големи потисници, като Китай, например, които не само, че упражняват потисничество срещу народа си, а освен това екзекутират много хора за малки провинения, ние си мълчим. И ако ще възприемем някакъв стандарт, трябва да го прилагаме равнопоставено срещу всички. Това е революционен акт. Господин Мелъл и след това отново съвета. Благодаря ви. Господин Бронс, аз съм напълно съгласен с вас и в никакъв случай няма да се разграничи от това, което казахте за Зимбабве. Ние не можем да забравим, че хора не са убити, защото са извършили малки престъпления, а изобщо без да са извършили престъпления. Мисля, че в нашите е, западни демокрации смятаме, че каквито и да са обстоятелствата, трябва да се борим срещу това. Колкото до до Китай ние не можем да правим относително това, което се случва в Зимбабве така че който, всеки защитник на човешките права трябва да застане за това. Каквото и да се случи в Зимбабве или в Китай, за който и да режим да говорим, е, е, където е, съдят хората за техните убеждения, където ги хвърлят в затвора или ги убиват. Мисля, че не трябва да се не прави никакъв е, опит това да се прави относително. Е, не значи, че съпоставям Зимбабве и Китай. Говорим просто за закон, за човешки права. Ние трябва да се борим за това, където да случва това. В Зимбабве или в Китай или също се отнася и за хората, които извършват терористични актове срещу граждани е, всички, които извършват е, неоправдани действия. И затова, госпожо председател, настоявам на това ние не бива да ограничаваме човешките права, но да не бива да забравяме, че ние не се борим с еднакви оръжия и че е, е, врага е, не ни е равнопоставен. Госпожо председател, при много наказателни производства в много страни има хора, които са прекарали години като ответници, без, да се, без всъщност да е имало съдебно решение по тяхното дело. И има и това се отнася както за наказателни, така и за административните производства. И защо е, хора, е, които са изправени на съд, без да им постановено съдебно решение. Е, говоря дори за Португалия в момента. Им, да, това е въпрос към, да, въпрос към, към съвета имате, да, госпожо председател. Всъщност, въпросът ми е същия като предходния. Това е, госпожо председател. И така, въпросът за правното основание ще има ли ново предложение и въпроса за последователността в подхода към различните страни, защо някои страни да, а други не и накрая за временния административен характер на някои мерки. Може ли да отговорите на тези три въпроса? Thank you, Madam Chair, for giving me the floor again. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Ще се постарая да отговоря на въпросите най-изчерпателно. По първи въпрос за правното основание. Тази комисия знае, че съветът представи предложението за регламент 1881 с искане за ваше становище, независимо от новия договор. Ние, както знаете, не сме приели решението на съвета по този регламент и изчакваме становището на парламента, за да можем да го вземем предвид, преди да го приемем. Така възнамеряваме да процедираме по този въпрос. По въпроса за финансирането на терористичните действия и съгласуваността. Това са политически решения, които разбира се се обсъждат и по някои въпроси във връзка с някои държави, както вече споменах в самото начало, мерките, които се приемат в световен мащаб, се оказват по-резултатни, отколкото мерките, които биват прияти от Европейския съюз самостоятелно, защото тогава приложното им поле се стеснява. И може да има по ситуации, при които да се прецени, че е важно от политическа гледна точка да бъдат наложени а, мерки с оглед да бъде подпомогната определена държава или пък да се съдейства за промяна на политиката в тази държава. Що се отнася по въпроса за временните по своя характер мерки, искам да посоча, че те са административни, но те се основават на компетентните органи и техните решения в съответните държави и те са от съдебно естество разбира се, те се основават и на съответните съдебни решения, взети в вътрешен план. Искам освен това да посоча, че е изключително важно тези 6-месечни прегледи да се извършват и това е мярката, по силата на която на всеки 6 месеца се взема решение дали дадено лице да бъде оставено в списъка или не. И по отношение на 1267, това е списъка за талибаните и Алкайда, тези решения ние ги вземаме и ние даваме възможност да изкажат своето мнение и правим преглед след внасенето на съответните становища. Чисто статистически, редовните прегледи, които извършваме по тези самостоятелни списъци, са довели до отписването на 20 души и 6 групи от 27 насам. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Крайният срок за изменение на тази резолюция е 3 декември в други ден по обед. И гласуването в комисията Либе ще стане на 7, което е понеделник. По време. И благодаря на всички. Минаваме към последната точка от сутрешното заседание, а именно създаване на мрежа от служители за свръзка. Господин Диас е докладчик. Да. Благодаря, госпожо председател. Както несъмнено знаете, Вече трети път разглеждаме този доклад в рамките на нашата комисия. Разбира се, възникнаха някои нови елементи и е добре да ги, ви запозная с тях. Някои от тях даже научиха преди по-малко от половин час, благодарение на Емилио Капитани, който ми, ми го съобщи. Аз много ценя измененията, които са внесени към този доклад. Госпожа Гийом, която внесе 8, госпожа Вилтръм 5, госпожа Гилар 4 и Флор, общи Флотра Гилард и господин Таварес 2. Тавареш. Искам да ви благодаря, защото всички тези изменения много ни помагат и подобряват доклада. Някои изменения, всички, които се отнасят до е, е, определението незаконна или нередовна емиграция, ще припомня, че на времето е, се бях задължила да избягвам неудачни из, изрази и е, Тук е, става въпрос за нелегална или нередовна иммиграция, но не и незаконна. Премахваме термина незаконна, защото но в наказателния кодекс се предвижда термина незаконна. И в някои държави членки, примерно, има само административни измерения на това понятие. Затова в някои страни може да се премахне термина незаконна, докато в други това ще наруши е, националните правомощия. Затова предлагам едно компромисно предложение – ni irregular ni ilegal y simplemente decir clandestina. Да говорим за нелегална. Asumir eh, y, y, y que podría ser aceptada por las partes en conflicto. И мисля, че това може да бъде прието дори от страните по различни спорове и конфликти. Но аз отново ще подчертая, че аз съм против термина незаконна е, иммиграция. използвайки термина нередовна или е, нелегална, мисля, че ще избегнем това. Що се отнася до другите изменения, мисля, че те могат да бъдат приети. Обсъдихме ги. Разбира се, има и такива, които не могат да бъдат прияти по очевидни причини, които са извън полето на приложение на този регламент. Ще говоря и за това и ще се опитам да постигна възможно най-широк консенсус, защото е, това е проблем при съвместното взимане на решение. Много е важно да се постигне възможно най-широк консенсус. Сега, какви са новостите, за които ми съобщи Емилио? А, на пръв поглед изглеждат а, удачни. Комисията предлагала да се промени правното основание. Ще ви припомня, че досегашното правно основание беше 63 Б3, член и член 66 от ДЕО. Комисията предлага да се промени това правно основание, за да се използва член 74 от ДЕО за административното сътрудничество и член 79 за политиката, иммиграционната политика, като се позовават по-точно на параграф 2c, в която се споменава именно нелегалната емиграция и нередовното пребиваване на територията на държава членка. и Там не се говори за незаконност. Какво става след влизането в сила на Лисабонския договор? Мисля, че спокойно можем да приемем правното основание, предложено от комисията, въвеждайки термина нередовна емиграция, съгласно член 79 малко А, точка А, в, която, в който се говори за нередовната имиграция цел на нашия доклад и за дългосрочната емиграция. Пак не редо. Не. А, и може да се приеме също член 74а. Как да реагираме? Имаме достатъчно време до януари и февруари и бихме могли да проучим предложеното от комисията правно основание, като същевременно започнем гъвкави преговори с авторите на измененията, за да постигнем възможно най-широк консенсус. Благодаря ви. Благодаря ви. Някой от авторите на измененията искали да вземе думата? Господин Даварес. Благодаря ви, благодаря ви, госпожо председател. Искам да кажа нещо съвсем кратко. Имам предвид термините, които се използват мисля, че е, ние чисто ние ще направим е, напредък, ако се служим с точни езикови понятия, вместо да водим идеологическа битка за емиграцията. Защото е, най-важното е правилно да използваме юридическата терминология. И не знам дали Нелегален като термин е термин, който ще реши въпроса. Е, опитвам се да разбера какви са мотивите. Може би се търси компромис, консенсус по потребата на понятието, но понятието нелегален може би е по-правилно, отколкото незаконен или неправомерен. Може би е по-строг строго, но все пак термина, който ние използваме, е, трябва да бъде достатъчно широка, за да покрива най-различни ситуации. Alguma dela. Alguma dela é clandestina, a outra não é clandestina. Do, до meu ponto de vista, o termo irregular continua a ser um termo. И за това аз предпочитам е, неправомерен е, емигрант, отколкото нелегален, незаконен. Защото незаконен, може би трябва да се прилага към законна ситуация в държави членки, обаче това е неправилно и трябва да бъде отстранено от употреба от самото начало. И като така, аз смятам, че трябва консенсус е, и всички понятия да се употребяват правилни, защото е, нелегален и незаконен са неподходящи в дадения случай. И е, може да възникнат проблеми вследствие на неправилна употреба на понятията защото службите за емиграцията трябва да се консултират с други служби. Ние трябва непрекъснато да се допитваме до тях. Сега ЕСО е все още не съществува, но ние ще се доближим до, до, до, до, до появата на тази служба. И е, ще видим какво ще представлява ръководство на тази е, служба и така нататък. И мисля, че е, е много, много положителна новина, че в най-различни области и те са, аз в доклада си говоря за връщането на бежанците, аз мисля, че новата служба ще изпълнява много е, повече задачи, ще бъде е, всъщност е, основната служба, която ще прилага нашата политика в областта на емиграцията. Тя ще ръководи емиграционните потоци, затова трябва да има консенсус. Тази служба не би трябвало да бъде само в постоянна връзка с Frontex, но също така с LSOI. Това е което имах да ви кажа. Благодаря ви. Благодаря, господин Таварес. Госпожа Келър. Благодаря. Измененията вървят в две посоки. Първо, искаме да въведем права, с които парламента да е наясно какво се прави и какви са резултатите от работата. И на второ място смятаме, ако че ако тези служители за свръзка по иммиграцията ще трябва да работят с, с властите в държавите, където се намират за борба срещу нелегалната иммиграция или както там ще я наречем, те би трябвало да са наясно как се защитават правата на човека в тези държави, какво правят властите по отношение на иммигрантите и по какви причини хората е трябвало да напуснат страните си. Та тези два въпроса не бива да се отделят. А, ако ще се борим срещу а, неправомерната иммиграция. Благодаря, госпожо, госпожо Келър. Госпожа Гион. Аз напълно споделям изложеното до тук. Разбира се, не можем сега окончателно да вземем решение по тези семантични проблеми, но трябва да поработим още малко, за да постигнем съгласие по терминологията, дали нелегално, е термина нелегален отговаря на всички случаи и на, на общия дух на текста, мисля, че ще се наложи допълнителна работа. И второ от четирите неща, които искам да кажа тук, съвсем набързо, не, даже три, по отношение на, на проблемите на обежището, аз а, изслушах а, казаното от господин Тавареш за контактите с бюрото, но трябва да имаме диалог с тази служба, с това бюро и това е тази роля именно ще бъде възложена на мрежата на служителите за връзка. И е много важно тя да не се размива да не се е, мъчим да им възлагаме всичко, отношенията с всички, така че нещата да се размият. И последно, трето, в текста се споменават 6-месечни доклади на служителите за връзка, които да се внасят в съвета. Искам да кажа, че на 9 ноември поисках достъп до трите последни 6-месечни доклада и все още не съм получила какъвто и да било отговор. Аз съм търпелив човек, но след като държим тези доклади да се внасят в... Не е лошо да помислим тези доклади да се внасят и в Европейския парламент. Е, Господин Бронс е последния в моя списък. Благодаря, госпожо председател. Идеята, по която трябва да постигнем съгласие, преди да стигнем до езиковия въпрос, е твърде ограничителна. Джордж Орвал си даваше сметка, че онези, които ограничават езика, ограничават мисълта и дебата. Аз лично бих препочел дума, която да включва миграция, която понякога е законна, понякога не, зависимост от държавите или неразрешена такава. За това предлагам всеки да избере собствения си език, който да отразява тяхните допускания и убеждения. А, не само моето въображение тук предвижда това ограничение. Сутринта ни бе казало да оставим на страна битките по отделните членове. Благодаря, господин Бронс. Някой друг е желая ли да вземе думата? Тогава давам думата на докладчика. Bueno, благодаря ви. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Ще се опитам да бъда по-точен по отношение на И que solo utilizo en términos de razonamiento. No терминологията. Аз а, а, смятам, че моя компромис за мен, поне за, в моята страна и в моята политическа група е очевиден. Тоест, желанието да се избегне израза, термина незаконен. Това не е само семантично, семантичен въпрос, той е правно семантичен и тъй като е, има и правни проблеми, трябва да постигнем консенсус и никоя държава членка да не се чувства ощетена. Затова ви казвам, трябва да преговаряме. Затова предлагам термина нелегален, защото в борбата срещу нелегалната емиграция, от моя опит и моите наблюдения над миграционните потоци и отражението им върху изходните държави и приемащите държави, аз а, скромно ще кажа, че трябва да постигнем един консенсус и да намерим израз, който да обхваща а, и семантично, и правно явлението, което имаме предвид. Господин Тавареш, госпожа Гийом и господин Бронкс направиха много интересни изказвания – По отношение на службата за убежището, не съм против тя да бъде включена към Frontex или към други инстанции, но не забравяйте, че ние сме в процес на съвместно вземане на решение, т.е. трябва да се споразумеем с, съвет, с, с съвета, за да постигнем такова споразумение, не трябва да забравяме четирите основни цели. Няма да ви ги чета, но ви приканвам да си ги припомните, да ги видите. Службата по заедостта трябва да бъде подкрепена и от съвета, и от нас. Трябва да се борим против всякакво закъснение и отлагане на решението. Аз съм против използването на фонда за беженците 128 милиона евро за създаване на тази прословута служба за беженците, която трябва, според мен, да се финансира от независими източници по отношение на правата на човека. В доклада има препратка към правата на човека в изходната държава. Госпожо Келър. Мисля, че това беше казано, но няма нищо лошо да се повтори. споменахте, госпожо Гион, накрая с 6-месечните отчети и доклади. Надявам се, че бързо ще получи информация за това, което питате, но или което искате, но според мен няма да е лесно. Да се надяваме, че ще ги получите, за да видим какво съдържат тези 6-месечни доклади. Имаше доста спорове по тези доклади в съвета. ако, както очакваме, парламента може да има достъп до тези доклади, ние наистина ще можем много добре да се информираме за съдържанието на тези доклади. Така ще знаем какво точно обхващат те. Госпожо председател, както виждате, дебата е доста открит, богат но а, трябва да постигнем консенсус и аз ще направя всичко възможно, за да постигна това. Защото сме сега вече на равна нога със съвета. Надявам се, че нашето желание ще бъде чуто. И е, вече те първа ще проучим какво може да дали можем да приемем новото правно основание, предложено от комисията. Благодаря. В духа на сътрудничество, може би комисията ще е готова да обсъди някакъв компромис. Не съм осведомена дали комисията иска да вземе думата. Не. Приключихме с дневния ред за сутрешното заседание, което е добре. Ще се видим отново в 3 следобед.